Добър ден на всички. Нека започнем работа. Най-напред да приемам дневния ред. Има предложение за малка промяна. Всъщност не е толкова малка. Това е поискане на колегата Фелнер. Той е а, докладчика. И така, точка 24 ще бъде обсъдена а, утре сутринта, след като приключим с гласуването. А 17 и 8 точки Преминават към следобедното заседание. Има ли възражения? Няма изменения. Прието е. И съобщения. Както обикновено ще се излъчва заседанието. Същото въжи за създанието при закрити врата. Имате списъка за тези, които проявяват интерес. Някои новости ще споделя за сета най-напред и, и успеха по приемане на пакета от мерки, прияти в Бали. Имахме една тежка седмица в Индонезия ще чуем също така презентация на господин Мартин от Генерална дирекция Търговия, който ще предостави актуална информация за важния пробив, който бе направен и вдъхна нов живот на този стълб по преговорите с СЕТО. Там беше делегацията. Десет представители на тази комисия бяха включени в делегацията. Ние смятаме, че присъствахме на много важно събитие в историята на СТО. Централна Америка, Гватемала се присъедини към споразумението за асоцииране с Централна Америка. И така всички членове на организацията от Централна Америка вече са направили това. Що се отнася до различните аспекти на това споразумение, това е по линията на споделената отговорност на държавите членки, предполага ратифициране от страна на държавите членки. Китай е готов да се присъедини към преговорите за услугите, споразумението за услугите и що се отнася до Меркосур, също е изразена готовност да бъде отправено предложение – за преговорите по търговското споразумение с Меркосур. Окончателната размяна на предложение и предложението на ЕСЕ, което все още не е ясно, те първа ще се проведе през януари месец. Трета точка – прилагане на договора за търговията с оръжие. Предвидено е изслушване от нашата комисия, заедно с подкомисията по сигурността към АФЕД, сигурността и отбраната. И докладчикът е от АФЕК. Нека го приветствам с добре дошъл. Заместник председател е и на подкомисията СЕВЕ, освен че е докладчик. Благодаря на нашия колега господин Лисък за това, че участва в това изслушване. Тези преговори продължиха почти десетилетия и най-после предпред предприета историческа стъпка напред през април. Генералната асамблея прие първия международен договор, който цели да уреди търговията с оръжие. 154 държави са гласували за, само 3 са гласували против. Кои са те? Северна Корея, Сирия и Иран, едва ли се очудвате. Това, което е най-притеснително е, че важни членки на ООН решиха да не гласуват за, а да се въздържат. Като това са Русия, Китай и Индия. Този договор ще влезе в сила 90 дни, след като имаме 50 ратификации. За сега имаме само 9 такива. 28 държави членки на Европейския съюз представляват всъщност повече от половината необходими ратификации. Така че при постигане на пълния размер ще влезе в сила. Ратифицирането от страна на държавите членки на ЕСЕ ще има политическа и символично значение. Европейският съюз не се явява страна под договора, тъй като ЕСЕ не е член на ООН като такъв. Само членове на ООН, държави членки на ООН могат да ратифицират договора, но този договор за търговия с оръжие обхваща доста значими области, които са изключителна компетенция на Европейския съюз, особено общата търговска политика и по тази причина ние тук обръщаме внимание на този договор. Ние не даваме съгласие за този договор, а се съгласяваме да бъдат оправомощени държавите членки да ратифицират договора от името на Европейския съюз. Според клаузата от договора за функционирането на Съюза. Така че това, което ние решаваме всъщност е да възложим правомощие на държавите членки да пристъпят към ратификация на този договор от името на Съюза по въпроси, които са изключителна компетенция на Европейския съюз, а именно търговия. И така, нека пристъпим към изслушването. Най-напред думата ще дам на нашия гост от себе, колегата Лисе. Добре дошъл отново. Имате думата. Thank you very much, <coughs> Chairman. I have to... Благодаря, господин председател. На, участвам за първи път в работата на, на вашата комисия преди няколко седмици. Замествах един колега, така че познавам на вашата работа. Благодаря за поканата да проведем изслушването по тази тема. Искам да изкажа няколко коментара, които според нас са важни. Е, седем години бяха необходими е, на международната общност и на ООН е, на, да на, на подготви договор за търговия с оръжие. Имаше несъгласия по приложното поле, критериите, международната помощ и така нататък. Решението на Европейския парламент от юни 2013 година за износа на оръжие беше признато в смисъл, че ние се ангажираме, че трябва да се регламентира международната търговия на базата на принципите на прозрачност и отчетност. Един от е, много важните въпроси е целта на договора. Някои държави настояват за стрикни стандарти за сигурност и забрана на част от търговията. В договора има на национална компетентност и компетентност на Европейския съюз. И по втората част на държавите членки трябва да бъдат упълномощени да го подпишат от името на Съюза. Особено по въпроса за трансфера вътре в общността на оборудване и оръжия самият Европейски съюз не може да вземе решение по другата част от договора. На, това ще бъде направено от съответните държави членки от резолюция 64 48 е ясно на това е решението на ООН за връзката между този договор и глобалната сигурност. Този договор не урежда само от търговските въпроси. Става дума за регламентиране на тази дейност, защото отклоняването на оръжие и доставката за някои региони са фактори за войните да, и всичко това подкопава сигурността и устойчивото развитие. Повечето държави, особено на големите производители и износители на оръжие на Европейския съюз, е, е, е в тази група, тъй като ние осъществяваме 21% от световният износ, тези държави е, имат съответни регламенти, които ограничават тази дейност. През 1998 година Европейския съюз прие на кодекс за морално поведение. След това на през 2013 година Европейският парламент прие специална резолюция. Това стана през юни с съответните ограничения за търговията с оръжие. Но, освен това, има нужда и от международен задължителен договор, тъй като знаем, че в много държави в света има вратички в закона и на свет несъответствия в разпоредбите, които се използват от трафикантите на оръжие. Това всъщност беше една от целите в резолюцията на парламента и всъщност с този договор се въвеждат ограничения и предпазни мерки, за да не се отклоняват оръжията към организирана престъпност и други бандитски формулирования не изрично посочено, е, но се разбира, че е, е, някои от по-общите разпоредби в договора трябва да се тълкуват по смисъла на на, на прозрачност и стриктна регламентация. Договорът задължава държавите, страни по него, да подготвят всяка година отчети и договори за изпълнението на, на своите задължения. Европейският парламент препоръчва държавите членки в Съюза да подпишат договор и от тук одобряваме предложението за решение на съвета на министрите за подписване на този договор. Нашата колега Барбара Хемен е председател заместник-председател на, на подкомисията за човешки права. Барбара, искаш ли думата? Like to thank you. Да, благодаря. Благодаря за изслушването днес, благодаря за поканата да участвам на реших първо да чуя експертите и след това да задам съответните въпроси, но в началото ще кажа, че това е положителна стъпка напред, тъй като се въвеждат ограничения, въпреки че няма наказателно-правни разпоредби в текста. Благодаря. Нека да Чуе гостите. Първата част ще бъде за ролята на Европейския съюз по време на преговорите и приемането на договор на господин Пилика, специалният пратеник на за разоръжаването и против разпространението на оръжие в света. Той представляваше Европейския съюз в Нью Йорк Имате думата. Преди това ще ви помоля да не надхвърляте регламента от 10 минути. Благодаря, господин председател. На началото на Нека да ви благодаря на вас и на Европейския парламент за възможността да представя нашите виждания за договора за въоръженията, което според нас е, е едно от най-големите постижения в сферата на срещу разпространението на оръжие по света. Благодаря и на, на комисията за това, че надявам се в началото на следващата година ще приключите процедурата за съгласие. В моето изказване ще акцентирам върху ролята на Европейския съюз върху прилагането на, на и договарянето на този договор. След това ще говоря за някои от аспектите след влизането в сила на този договор. На приемането на, този договор от Общото събрание на ООН не е на, на 2000 на 2 април 2013 година беше краят на 7 годишен процес на преговори в който участваха активно на Европейския съюз и държавите членки. Преди това имаше три речения на съвета на министрите за периода 2009-2012 година, като отделихме 2 милиона и половина евро за съответни конференции и семинари. Целта беше първо да поставим ударение върху основните принципи в договора срещу неразпространението на оръжията. След това вторият основен момент е информация за договора, за да получим подкрепа на други държави и на трето място на сближаването на позициите на отделните държави. Европейския съвет съюз участваше в петте подготвителни комисии Участвахме и накрая в конференцията през 2012 година, която подготви последния договор. След това от 18 до 28 март 2013 година. Всички тези събития бяха под егидата на ООН и ние участвахме на базата на на, на директивата 65-100 на 23. Както каза председателят, имах честа да водя на екипа на Европейския съюз, в който участваха водещи специалисти. Проведохме много координационни заседания, подготвихме изявления от името на Европейския съюз, е, председателят на конференцията е, организира двуседмичната работа по един е, прозрачен и открит начин, като председателят подготви три актуализирани варианта на договора на първо на на 24 март със съответните промени. На, на, се стигне до 27 март на, с последните на, съществени промени, на, след които останаха да се довършат някои несъществени на, правни аспекти на Европейския съюз участваше активно през цялото време на преговорите. Нашият мандат, който беше прият на от съвета на министрите е, през 2013 е, година е, ни даде възможност да работим ефективно и с съответната правна сигурност. Основните елементи бяха подготвени тук в Брюксел и след това бяха договорени на, на, на координационни заседания в Нью Йорк. Имаше консултации по различни въпроси, по няколко повод Европейския съюз предложи писмени е, промени. Е, искахме да разширим на приложното поле, е, да направим по-стрикни някои от изискванията, като същевременно положихме достатъчно усилия да има съответствие между договора и правото на Европейския съюз въпреки е, усилията на председателят е, с подкрепата на много от държавите, които участваха, включително и Европейски съюз, на конференцията не беше постигнато съгласие за е, окончателен текст поради несъгласието на Иран, на Северна Корея и Сирия голямото мнозинство от членовете на ООН е, изразиха на своето желание да се приеме договор в този вид. Великобритания и Финландия изпратиха специално писмо до генералния секретар, с което поискахме Общото събрание на ООН е да приеме договора и поискахме от генералния секретар на ООН е да започне процес за подписване на договора. На... И в крайна сметка на 2 април 2013 година договорът беше прият от Общото събрание на ООН. Е Нямаше промени на, на последното заседание на конференцията. Както каза председателят, 154 е, държави гласуваха за, 3 е, гласуваха против, е, Северна Корея, Иран и Сирия и 23 се въздържаха. На 3 юни 2013 година договорът беше готов за подписване. Приемането на, на този договор не е краят на безотговорната търговия с оръжия. Това е само началото. Първото, което трябва да се направи, е да се стигне максимално скоро до прага от 50 държави. Девет от държавите държавите членки вече са депозирали на инструментите за ратификация на всички европейски държави, членове на Европейския съюз, са подписали на международния договор. В някои от тях процедурата за ратификация е напреднала на. Като имаме предвид всичко това, можем да очакваме договора да влезе в сила в края на 2014 година. И а, за това има нужда от съгласие и на Европейския парламент, за да могат държавите членки да депозират своите актове за ратификация. Следващият момент е регулирането на, на търговията с оръжие. Ефектът от договорът зависи от това колко държави са го подписали. Много е важно тук да се включат основните износители и вносители на оръжие. В тази връзка Европейския съюз ще играе много съществена роля. Ние използваме всички дипломатически възможности, контакти, диалога с тези държави изпратихме <clears throat> съответните писма, искания към държавите партньорки да се присъединят към този договор. Ефективното прилагане изисква контрол върху търговията над територията на съответната държава. Затова се вижда, че голяма брой държави е, ще се нуждаят от съществена правна помощ, за да могат да приложат този договор. Затова да, е подготвена програма с европейски средства и да се очаква тя да бъде приета от съвета на министрите. Да Речението на съвета за тази програма е за 3 години. Първата цел е да помогнем на, на много от държавите по тяхно искане да контролират трансфера на оръжие. На второ място е много важно на национално и регионално равнище да се повиши информацията за този договор сред съответните органи и сред гражданското общество, за да могат да участват в приложението на този договор. За да се постигнат тези цели, Европейския съюз ще направи следното. Ще помогне на тези държави да подготвят свое национално законодателство и административни мерки, които да въведат ефективна система за контрол на трансфера на оръжие. Съгласно изискванията на договора, на второ място трябва да се подобри експертният опит и капацитета на тези държави за лицензирането на търговията, като тук сме включили обучение, достъп до специализирана информация, за да може в крайна сметка да се гарантира ефективното приложение на закона. Обедени сме, господин председател, че тази програма ще помогне на държавите извън Европейския съюз, които имат политическа воля да се включат в изпълнението на договора, но нямат достатъчно капацитет. И накрая ще цитирам едно изявление на ООН на подобряване на мир, сигурността, на мир, на ограничаване на доставката на оръжие на, на на които го използват за незаконни цели, като на банди, на пирати, на главатари да, в граждански войни. Господин председател, според нас в външната служба на съвета смятаме, че бързото подписване и ратификация на този договор отговарят на стратегията за сигурност на Европейския съюз, а също така и нашата стратегия за борба срещу трафика, срещу на, на леко въоръжение, на, и амуниции и отговаря на общите интереси на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Е, оставам на разположение за допълнителни въпроси. Благодаря ви много за изключително важното изказване. Господин Билеке, обаче искам да се поправя. Е, не е част от е, службата за външна дейност. Сега искам да дам думата на господин Брюне, който е директор на космическата и морската сигурност. Имате думата. Господин председателю, депутати, госпожи и господа, благодаря най-напред за отправената покана да споделя каква е нашата роля, да кажа какви са нашите очаквания от прилагането на договора. Предизвикателството днес е да се взема с този въпрос, като споделя какво е виждането на Европейската комисия и по тази причина аз ще се спра на въпросите от значение за комисията и свързаното с тях прилагане. Откакто бе прията първата резолюция на ООН от 2006 година, бе изминат дълъг път и окончателният успех се дължи на огромните усилия, положени от всички, особено през последните 12 месеца. Искам да кажа, че службите на Европейския съюз постигнаха отлично сътрудничество – когато този договор влезе в сила и бъде приложен, той ще бъде от огромно значение. Европейския съюз застана в първите редици в тази а, процедура. Това бе един а, дълъг процес и ние ще продължим да действаме по същия начин с оглед на ратифицирането и прилагането на договора. Каква е ролята на комисията? Защо трябва да има тя такава? Защото договора попада в изключителните компетенции и предвижда мерки, свързани с контрола на вноса и износа, които попада в рамките на общата търговска политика на ЕСЕ. И освен това, а, голяма част от правилата за прилагане, свързани с вътрешния пазар, също имат отношение. Директивата от 2009 година за трансферите на продукти за отбраната и огнестрелното оръжие, регламентите, които го уреждат, предвиждат контрол върху придобиването и трансфера на конвенционално оръжие. Спазването на тези принципи зависи от прилагането на договора за търговия с оръжие от страна на държавите членки. А, упростяването на тази а, търговия ще стане благодарение на договора и ще а, уреди плавното извършване на такива сделки, като в същото време гарантира висока степен на сигурност за гражданите. По тази причина за комисията основният въпрос е принципите, които са залегнали в правилата за прилагане, да бъдат отразени в договора. Комисията участва в преговорите сподели своите виждания за договора, бе част от екипа за преговори и ние трябваше да осъществим намеса, за да се а, съблюдават правата на държавите членки. И също така бих искал да кажа, че сътрудничеството между държавите членки и комисията в Нью-Йорк бе изключително резултатно. След приемането на окончателния текст на договора през април, комисията направи подробна оценка на въздействието и съответствието с правото на ЕСЕ. На следващо място комисията прие предложение за решение на съвета да прикани държавите членки да подпишат а, а, този договор през юни в Нью Йорк. И последната стъпка, а именно ратифицирането на този договор, сега е в ръцете на държавите членки. А, съответно, столиците на държавите членки изчакват вашето съгласие. Що се отнася до съответствието с европейското право, ние а, трябваше да постигнем и втората цел, а именно присъединяване към договора – според комисията договорът е, трябва да бъде достъпен и за Организацията за регионални сътрудничество. Това предложение обаче е, се сблъска с много силно, силната съпротива на Китай. И това застраши крайния изход от преговорите, затова се наложи да отстъпи отстъпим и тази клауза не е част от окончателния текст, но е важно да се каже, че други райони на света, като Ековас, например, доказаха, че те ще съблюдават договора и това бе доказано от това, че ролята на регионалните организации при подпомагане на държавите страни по договора ще бъде засилена. Дългосрочната цел а, предвижда влизането на договора в а, сила и а, предвижда също така финансиране на различни проекти, които да подпомогнат интегрирането на регионалните организации без предварително а, да изпреварвам следващата а, тема, искам да кажа, че от самото начало е явно, че в интерес на промишлената, а, на промишлеността, военната промишленост в Европа да бъдат изпълнявани целите на договора. Ролята на индустрията по гарантиране правата на човека и мира което трябва да се звучи с правоохранителните органи и общата политика. И в този контекст искам да припомня съобщението за отбраната на комисията от миналия юли месец на фона на а, съвета по отбранителни въпроси, който ще заседава в края на тази седмица като последваща стъпка. Това съобщение оценява, че транспонирането на директивите за отбрана, относими към договора, всъщност не е един а, безпроблемен процес. Не е очудващо, че този вид законови актове са нещо ново и се сблъскват с трудности, когато имаме економически проблеми. Но за комисията това е изключително важно, ако тази правна рамка ще трябва да вдъхне доверие в промишлеността предвид общия подход на Европейския съюз, той също е отразен в съобщението. Става дума за прилагане на общи стандарти, нещо, което е от решаващо значение за конкурентоспособността и сътрудничество в областта на отбраната. Така може да се осигури база за въвеждане на обща терминология и спазване на правилата, предвидени в договора. Необходимо е да убедим и други държави да станат страни към този договор и това е първа стъпка в този процес. Комисията приветства увеличаването на бюджета предвиден целево за прилагането на този договор през идните години. Става дума за 4 милиона за срок от 3 години. И други дейности са предприяти. Следва да се придържаме към някои важни принципи на европейското право, като например упростяване на процеса за сертификация на определени дружества, което да изгради доверие сред заинтересованите страни. Сертифицирането на компаниите в трети страни могло също така да улесни процеса на авторизация и да спомогне за по-нататъчното предлагане на договора. Що се отнася до трансферите, трябва да има прецизирани определения – за оръжията и държавите, член, държавите страни по договора трябва да приемат съответните определения което да се превърне в един общ военен списък. Трябва да насърчаваме хармонизацията и на националните списъци по линия на този договор, което би спомогнало за по-голяма прозрачност и би улеснило прилагането и спазването на правилата от страна на промишлеността. През изминалото десетилетие Европейския съюз положи огромни усилия за подобряване на уредбата за търговия с оръжие. Трябва да има приемственост между политиката на ЕСЕ, да се избегне объркването и да се спомогне да се улесни работата на операторите. Така че договора би трябвало, доколкото това е възможно, да съответства на тези заложени принципи. И така преминавам към заключението. Каква е ролята на комисията? Не да приключи своите задължения с приемането на договора, да работи с другите институции, промишлеността и държавите членки, за да постигне окончателен резултат и да се пристъпи към бързо и а, безпроблемно изпълнение на заложените в този изключително важен договор разпоредби. Благодаря. С това приключваме с а, първия а, дискусионен панел по а, прилагането на договора за търговия с оръжие. Искам да ви попитам, имате ли въпроси към нашите а, лектори? Съвета и комисията говорят в един глас, но а, представителя на службата за външна дейност е играл ключова роля. Господин Шолц има думата от Обединената левица. Благодаря, господин председател. благодаря на ораторите от първия панел, които представиха ролята, значението на договора за търговия с оръжие. Всички ние сме съгласни, че това би било голяма крачка напред. И можем да видим как контрола на оръжията по пътя на този договор може да се развие допълнително. И тъй като се говори тук за успехи, искам да попитам защо все още нито една държава членка не е приключила с ратифицирането на договора до днес. И искам да припомня на председателя и позицията на парламента. Искам да подчертая, че трябва да настояваме пред комисията и съвета за това да се ускори тази процедура по ратифициране. Сега имам един въпрос към докладчиците от този първи панел – Подчертахте, че е много важно да се привлече и промишлеността около масата на преговори. И наистина как може да се стигне до намаляване на производството благодарение на а, този договор защото в зоните на кризи и конфликти се използват е, много оръжия и е, това изостря допълнително конфликта. Е, днес представител на Немската протестантска църква говори по тези въпроси и по-специално участието на Германия. 4,7 милиарда евро – представлява производството на оръжие. 55% от оръжение износ на Германия са насочени към трети страни. Те не остават в рамките на Европейския съюз. а тези трети страни по неконтролиран начин изпращат това оръжие в районите на конфликт, което в крайна сметка унищожава човешки животи. Прилагането на договора след ратифицирането му и като започне той да се прилага, може ли да доведе до това Европейския съюз да се превърне в модел на действията за намаляване на оръжията? протестантската църква в Германия съвсем уместно изисква а, оръжията да не бъдат третирани като обичайна стока. Те трябва да се преоценят, а, не само да се разглеждат като източник на доход, а да се спази един етичен поглед върху това производство, а не само економическите му измерения. Оценя... Оцеляването на предприятията, които произвеждат оръжие. И тези въпроси би следвало да бъдат разгледани в нашата комисия в рамките на тази дискусия – а именно как да включим и представители на промишлеността и задължителния характер на този договор. Въпросите за ратификацията са за следващата част в нашата дискусия. Не исках да ви прекъсна, сега ще дам думата на Перна Ланс. Благодаря, господин председател. Защо не са обхванати в този текст и боеприпасите? Според нашия, съгласно нашия опит, в други инструменти са включени боеприпасите. И защо при тези преговори не са включени? Това е моят въпрос. Освен това, ако най-големите производители на оръжие, т.е. САЩ и Русия, очевидно не са включени в тази дискусия. Какви инструменти бихме могли да използваме, за да се въздействаме върху тези производители? Някакви споразумения биха ли могли да изиграят такава роля? Барбара Лохбилде. Барбара Лохбилде. Барбара. Благодаря. Разбира, че държавите членки трябва да преценят рисковете, когато оръжие се прехвърлят към трети държави, където има възможност за нарушаване на човешките права. Тези държави да, имат възможност в такива случаи да забранят износа. Това според мен е голям успех. Сега въпрос към двамата експерти. А, всичко ще бъде добре, ако се прилага а, коректно и правилно. А, и сега, а, от гледна точка на европейските институции, каква според вас е ролята на Европейският парламент за контрол? Някои от въпросите на колегите излизат извън темата, казва председателят, но сега ще дам думата на специалистите за отговор. Кой иска да започне? Господин Брюне, моля. Euh, Благодаря, господин председател. Е, първо ще отговоря на последния въпрос. Е, това е, това е най-лесният. Как Европейският парламент е, ще се включи в прилагането на договора? Що се отнася до комисията, това е управление на европейското законодателство. Имаме две директиви е, по които трябва да има доклад преди 2016 година по прилагането и е, подобно на всички доклади, е, свързани с такива актове, прилагането на двете директиви ще преминат и през парламента. Ще бъде сезиран парламента. Thank you, Mr. Chairman. Uh, in this situation... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на първия и втория въпрос. По първият въпрос, да, според мен, принципите, залегнали в договора, са много сходни с това, което каза господин депутатът. Оръжията не се третират като другите продукти и всъщност най-уязвимите региони в света, зоните на конфликт, ще извлекат ползи от ограниченията. Всъщност това са региони, където има вътрешни конфликти, държави, които са на път да се разпаднат. И такива държави получихме много голяма подкрепа на началото на процеса и сега в процеса на ратификация. Това са държави в Африка, на Карибския басейн, и Латинска Америка, тъй като държавите там се надяват, че по-стрикните стандарти ще им помогнат. На втория въпрос за боеприпасите, както каза председателят на последната конференция за договора Договорът не въвежда горна граница за изискванията, по-скоро на долна граница и дава възможност да се въведат по-строги изисквания от това, което е записано на в договора, а, така че включването, а, включването на боеприпасите винаги е било а, искане на Европейския съюз. За сега обаче а, сме постигнали частичен успех в а, член на втори на приложното поле. А, не се споменават боеприпасите. А, има обаче а, а, друг разпоредба, член 3 за боеприпасите, където е записано, че всяка държава създава и поддържа национална система за боеприпаси, които се използват от конвенционални оръжия по член 2, включително и по член 6 и 7, като контролират износ на боеприпаси. От тази гледна точка може да се каже, че боеприпасите са обхванати до известна степен от клаусите за забрана при внос и износ. Това се вижда в член 7 критериите, които се използват за оценка, боеприпасите да не попаднат в ръцете на онези, които нарушават човешките права и международното право. Ето това е за сега за боеприпасите. Отговорът ми не е пълен, но се надявам, че за сега е достатъчен. Благодаря. Нека да минем към следващата част Процеса на ратификация и е приложението на договора, включително и оперативните въпроси. Господин Полърт ще докладва по този въпрос. Той е представител на британската дипломация и участва в преговорите за договора от 2004 година и всъщност е работил по окончателната редакция на текста на договора. Благодаря, господин председател, Благодаря, че ме поканихте на това заседание. Бях помолен днес съвсем накратко да споделя за това как е протекал процеса и преговорите по ДТО през първите години, след което ще дам думата на колегата да се спре на бъдещето. Представлявам и председателя на австралийския екип, но не звуча като австралиец. И така, повечето договори, в които става дума за оръжие, е, предвиждат забрани или ограничаване на употребата. Имаме множество примери в, това, в тази посока, като например за противопехотните мини. Забраната на оръжие е, е окончателна, тя е ясна и изисква съблюдаване. Договор за търговия не е в тази група. Той предвижда регламентиране на търговията с оръжие по определени а, критерии и договорът първоначално бе една идея, която се е зародила в началото на 20 век. 1919 година няколко държави се събират с идеята да се разработи договор за търговията с оръжие а, той не получава огромна подкрепа, не е особено резултатен. През 2003 година отново се възражда тази идея, когато Оскар Ариес започва своята кампания за уреждане на търговията с оръжие в Обединеното кралство. Започва насърчителни мерки през 2004 година в тази посока и Процедурата започва през октомври 2006 година и приключи на 2 април миналата година с приемането от страна на Общото събрание на ООН. Целта е а, съхраняване на националната сигурност. Самите преговори бяха едни от най-сложните. Всяка държава имаше различна представа за това какво трябва да постигне договора. Гражданското общество също, промишлеността също се ополосяваше, че това ще доведе до допълнително а, бреме. През 2006 година ние имахме представа за това къде могат да бъдат проблемите. А, всъщност, четири от пете държави членки а, а, на а, съвета за сигурност бяха и сред най-големите износители. Съответно, а, договора залага на въпроса за самоотбраната. Оратора бе помолен да говори по-бавно. Така че тези притеснения бяха водещи принципи в хода на преговорите и а, бяха предвидени условия, за да може и САЩ да участва. Към края на 2012 а, година бяха приключили основните а, проблеми. Господин Ариас имаше доста неконвенционален а, метод за водене на преговори той непрекъснато водеше дебати, консултираше се често до късно през нощта. До, именно поради тази причина преговорите бяха изключително трудни трябваше да се измисли един договор, тръгвайки от нищото. Трябваше да се реши какво не бива да се включва в договора защото ако бяха предвидени много скоби, това означаваше да бъдат направени много отстъпки, за да може да се постигне единодушие. Едва през последната седмица, по време на конференцията през 2012 година, бе представен окончателният текст. След няколко изключително трудни седмици стигнахме до окончателния текст – а, три основни критерии бяха предвидени международното хуманитарно право, закрила на правата на човека. Но в някои части обаче имаше правни пропуски и несъответствия. ООН беше подпомогнато от а, няколко държави. А, скоро предстояха изборите в САЩ, провеждаха се кампании срещу а, договора защото се смяташе, че това ще едва ли не е опит за второ изменение на Конституцията. Имаше опасения за съдбата на договора. Ако бяхме приели текста на 27 юли, ние щяхме да разполагаме сега с един много по-разводнен договор. Австралийския посланник Питер Уолкот в ОНЕ и Женева пое върху плещите си задължението текста да бъде а, прецизиран, пътува до Египет, Индия, Мексико, Тринидад и Тобаго, провеждаше семинари на много места. А, тактиката на посланик Локът беше много различна, много по-прозрачна и предварително обяви, че целта му е да бъдат съставени три текста. Един много по-силен текст, е, по-отворен правен текст и текст, който да постигне единодушие. Всъщност хората това и очакваха от първия вид текст. Втория беше с много по-стрикни разпоредби и беше а, разочарование. Затова гражданското общество започна да разработва собствен текст беше оказван огромен натиск от гражданското общество и той изигра ключова роля за да стигнем до договора, с който разполагаме днес. Ние искахме да постигнем широко съгласие, което не винаги бе лесно. В предпоследния ден, преди края на преговорите, Русия, САЩ, Мексико, а, спореха по а, въпроса до отклоняването на оръжие. В крайна сметка стигнахме до окончателен доклад. Всяка дума трябваше да бъде договарена, трябваше да а, има и двусмислие в някои текстове. И едва в предпоследния ден Иран, Сирия и а, Демократична република а, Корея а, всъщност се а, отклониха от това единодушие. душие ако този договор бъде прилаган правилно, а това ще е ключа, той ще постигне много. И на 2 април бе организирано гласуване в ОНЕ. 154 гласуваха за, 3 против и 115 държави са страни по договора. Мали е последната държава, която се присъединя на 3 декември. Необходимо е 50 държави да ратифицират, за да влезе в сила този договор. Надяваме се, че скоро държавите членки ще могат да ратифицират договора, да надскочим цифрата 30. 90 дни след ратифицирането от 50 страни, този договор може да влезе в сила през 2014 година. Същинската работа ще а, започне едва тогава. Европейския съюз ще изиграе ключова роля. А, ние полагаме усилия за този договор от 90-те години и сега трябва да изиграем своята решаваща роля за влизането в сила на този договор. Благодаря, господин председателю. Следващият ни докладче е госпожа Каролайн Смит, която също е от Обединеното кралство. Тя е член на работната група на съвета за конвенционалните оръжия и е съставила документ за договора за целите на секретарията. Думата има госпожа Смит. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да се изкаже по въпроса днес. Ще кажа няколко думи за секретарията и за практическите стъпки, които предприемаме, за да има ефект от договора. Благодаря, че поискахте да се изкажа по този въпрос, защото в деня на приемането на гражданското общество на и производителите казаха, че е, въпреки, че беше много трудно да приемем договор, бяха нужни 7 години. По-трудното всъщност е, Остава за бъдещия период. На правилното прилагане, прилагането на, всякъде в света и други изисквания. Има много неща, за които трябва да се говори, като а, а, споменаем на, прилагането на всичко, което се прави а, за държавите, където няма добър контрол, а, да подобрят а, своите механизми. А, тук Европейския съюз може да играе е, огромна роля и се радваме, че е, съюзът е, пое тази отговорност. Ще кажа няколко думи за това как подготвяме системите в Великобритания за приложението на този договор. Това ли обаче проявяват интерес към тези национални механизми както каза и на Европейския съюз има обща позиция, има много стриктни стандарти, така че работата, която ни очаква тук в съюза, не е чак толкова тежка и отговорна, както в други държави. В някои страни по договора, за да се извърши съответната работа за приложение на договор. Извинявам се, предварително ще говоря за много прагматични аспекти. Няколко думи за секретарията кои са най-основните проблеми пред държавите страни по договора. Четири области с известна оговорка. Говоря от името на Великобритания, като също така обобщавам и мнението на няколко други държави страни по договора. Така че не приемайте моето изказване като окончателна британска позиция, а по-скоро опит за обобщение е, на трудните моменти от няколко държави. А с какво ще се занимава секретарият? Е, е, кой ще участва <clears throat> в неговата работа? <clears throat> как ще бъде финансиран и къде ще работи този секретариат. Ще представя нещата в този ред, защото е, няма защо да говорим за е, седалището, преди да знаем с какво ще се занимава този секретарят. Е, най въпрос е какви са функциите на този секретарят. В член 17 и 18 се определят функциите на секретарията по договора. Списъкът не е изчерпателен. Има възможност страните по договора да преразгледат тези функции за сега функциите са реализация и подкрепа, съдействие за реализацията, организация на конференциите на страните по договора, покани за донорите, Някои от държавите всъщност искаха повече функции. Дори и в този момент се задават въпроси дали секретарията да не поеме аналитична функция. Нещо, което би евентуално подобрило приложението на договора. Има обаче и друга група държави, които да смятат, че не бива секретарията да се натоварва с излишни дейности, да не се създава голяма бюрокрация, която може би ще попречи на основната функция. Вторият въпрос е за това как да бъде изграден секретарията. Договорът не казва нищо по този въпрос, но общо взето става дума за три неща. Какъв състав, какъв да е експертният опит и каква да е връзката с ООН. Има възможност за по-голям секретариат, за по-малък секретариат. Той може да бъде част от ООН може да се управлява и от е, НПО. Може би е, е, е възможно да се включат експерти с дълготраен опит. Има нужда и от външни експерти. Говорихме по този въпрос вече няколко пъти, неофициално и официално. И за сега, като гледам позицията на повечето държави, е, <clears throat> че се иска нещо малко, ефективно, което да работи максимално ефикасно за средствата, с които разполага Има настояване на, в секретарията да разполагаме и с конкретен експертен опит. Следователно, имам предвид сферите контрол върху въоръжаването, износа на оръжие, мир и сигурност. Това общо взето са списано необходими. Другият въпрос, какви да бъдат отношенията ни с ООН някои държави казват, ООН организира преговорите от тук, свършиха добра работа, нека да продължат като секретариат. Има други държави, които смятат, че ООН не е, е функ... организацията, която трябва да поеме е, секретарията. Искат е, пряка отчетност, т.е. секретарията да бъде пряко отговорен пред държавите, които са страни по договора. Като гледам как върват разговорите до тук, ще се получи нещо като модела за биологичните и на химичните оръжия на част от но на секретарията ще отговаря и пред държавите на страни по договора, т.е. административна връзка с ООН и отговорност пред е, е, страните по договора. Следващият въпрос е финансирането на дейността на секретарията. Има три варианта. Е, въпросът е доста труден, т.е. едното е всяка държава да плаща съответна пропорционална вноска. От другата страна съмнения за доброволни вноски и така малък брой държави, които имат интерес, ще платят повечето от разходите. Третият вариант е да се плащат с вноски на основните дейности, т.е. на годишните конференции, а останалото да бъде предмет на доброволни вноски. По време на преговорите в Нью Йорк се установи, че доста държави не искат да поемат финансови ангажименти. Много държави настояват за гарантиране на финансирането, защото ако няма такова постоянно финансиране, ни очакват сериозни проблеми. Следващият въпрос е седалището. Къде да бъде разположен този секретариат? Три или четири варианти. Един от вариантите е в а, а, някои от регионалните центрове на ООН. На Виена, Нью Йорк, Женева или Найроби. Е, а, другият вариант е на държава да да на, поиска на седалището на доброволно. А, Тринидад и Тобого заявиха такова желание, но в крайна сметка самите държави по договора ще преценят къде да разположат секретарията, близостта до ООН, разходите като цяло, дали на това място има достатъчно експерти. Така че Държавите, които поискаха седалището да е на, на, на тяхна територия, обърнахме се към тях, поискахме предложения, представихме как действа системата на ООН и какво те трябва да направят. И са следващите стъпки? Решението за секретарията не може да бъде взето преди договорът да влезе в сила. Това е по договора, така че на, на, на първото заседание на страните по договора ще се създаде секретариат. Но на, до на този момент има нужда от междинен вариант, за да се подготви първото заседание и съответните решения. Този междинен орган може евентуално да бъде част от ООН. Някои държави, Швейцария, Австрия, Триндат, Тобаго, включително и Нью Йорк, могат да поемат част от договора отново девете държави, които са ратифицирали договора ще имат глас при това решение. Финансиране от ООН, секретариат и така нататък, но след Създаването на секретарията на, ще може да се мине към помощните органи, които ще определят дневния ред на заседанията и всъщност това ще определя начинът на функционирането на този договор. На пръв поглед всичко това изглежда бюрокрация, но по-нататък ще стигнем до въпроси за, да речем, доклади, отчети, отговорности, а без тях самият договор и прилагането му няма да бъдат достатъчно прозрачни. Надявам се, че моето изложение е полезно. Видяхте, че ни очаква много работа. Ако искаме договорът да се прилага ефективно, но вече по тези неща се работи, не режим на лаврите си и правим всичко възможно да започнем да действаме бързо. Благодаря. Изключително важен бе вашия принос по отношение изпълнението на договора. Сега имате възможност да задавате въпроси към докладчиците. Господин Шолц. Само мога да се съглася с вас, господин председател. Очеказаното бе изключително важно и много добре бе обяснено докъде сме стигнали. По тази причина имам два въпроса относно финансирането, взаимоотношенията с ОНЕ и държавите членки или държавите страни по договора, което означава каква би била ролята на депутатите от Европейския парламент. Европейският парламент следва да даде своето съгласие сега, благодарение на което държавите членки да се справят по-нататък с процедурата. Тоест, тази компетенция се дава на държавите членки. И след това какви задължения проистичат за националните парламенти във връзка с изпълняването на разпоредбите. Какви изисквания следват да бъдат спазвани? Тук виждам една сива зона. Имаме един преходен период. Някои от държавите могат да са ратифицирали договора. Надяваме се скоро те да са 50 на брой, но има други, които все още не са ратифицирали договора. Политическите структури ще носят отговорност по отношение на контрола и надзора на изпълнението. Ако става дума, например, за оръжие, които произхождат от Саудитска Арабия и се изнасят другаде. Това са основни износители на оръжейни продукти. Освен това, има и други случаи, когато тези доставки а, се изнасят повторно от носителите – така че въпросът е изключително сложен и според вас каква може да бъде връзката между секретарията и депутатите в националните парламенти. На второ място, смятате ли, че действащите правила в държавите членки за контрол върху търговията с оръжието, както е, например, в Германия, а, а, когато имаме нарушения на приятите от парламента а, актове, смятате ли, че би било възможно секретарията да сезира съответната държава и да предложи някакви мерки за контрол? Господин Ланге. Не искам да се върна е, на принципа за единодушно взимане на е, решения в ООН. С е, оглед на прилагането ще се премине към прилагане на текст, който много стане спрямо новите технологии, безпилотни самолети и така нататък трябва да се отиде по-далеч в този текст и... Госпожа Лохбилер, имам два въпроса към господин Полард. Вие описахте цялата процедура по договора. Казахте в началото, че Арабската лига се отнесла с доста големи подозрения, а сега оказва подкрепа. Смятате ли, че Европейският съюз би могъл да изиграе особена роля, да се обърне към Арабската лига и други а, региони за ратифициране на договора? И ако е възможно да ни кажете какво се прави, за да се а, поддържа диалога с Китай и Русия. Към госпожа Смит сега въпроса. Смятате ли, че секретарията би бил в ООН? Аз отговарям за правата на човека. Това би означало, че когато а, трябва да бъде постановено едно съдебно решение, какво ще бъде взаимодействието тук? Примерно съвета по правата на човека към ООН. може ли такъв един документ да се окаже отправна точка или референтен документ. Има ли а, други въпроси или сега господин Поларт има думата да отговори? Благодаря за зададените въпроси. По втория въпрос за вземането на решения в ООН, свързани с безпилотните самолети, този договор може да бъде изменен след 6 години така е предвидено, за да сме в крак с технологичните изменения. Що се отнася до приложното поле, това може да бъде заимствено от регистъра на въоръженията и там са включени безпилотните самолети. Така че има някои двусмислия защо са били изключени безпилотните самолети от а, този регистр? Защото беше изключително трудно да се договорят определения и ние се опитахме да се позовем на вече действащи а, актове, които са приложими в обхвата на ООН. И стигнахме до малки, леки стрелкови оръжия, и там са включени седем категории от въоръжения, които са конвенционални. А в хода на преговорите, ако бяхме решили да въведем всички определения, преговорите едва ли щяха да са приключили към, днешния, към днешна дата а, търсеше се някаква обща позиция за тези, които ще ратифицират, що се отнася по тълкуването на оръжие и да се отрази и водещата практика, за да стигнем до а, общи, общ понятия на апарат. Така че а от гледна точка на Обединеното кралство, да, безпилотните самолети трябваше да бъдат включени. А що се отнася до Арабската лига, Саудитска Арабия, първоначално имаше огромни подозрения поради критериите, които бяха предвидени и начина по който ще бъде правена оценка на заявленията за износ на оръжие. Дали всяко заявка ще бъде разглеждана по-отделно, дали ще се взема предвид, ако има някакъв инцидент с полицията в страната. Така че за тях това бе един начин да им се попречи да придобият оръжие за самозащита. Затова преговорите бяха изключително сложни. В Нью Йорк водихме преговори с различни държави, членки на Арабската лига, да ги убедим, че ако се присъединят към договора, ще има ползи. В национален план се опитваме да работим по, за постигане на диалог. Австралия прави същите постъпки и това е полезно Египет напоследък правят изявления за това, че обсъждат договора и ще вземат решение. Някои други, като Обединените арабски емирства, Бахрейн също заявяват подкрепа. Що се отнася до Китай, и Кита и Русия, нещата са доста интересни. Китай подкрепи текста към края на процедурата, но се въздържаха по време на гласуването в Общото събрание, защото включихме изискването за единодушие. САЩ подписаха през септември, Китай а, са доста близо до подписване, доколкото разбираме. А по отношение на Русия, там се изчаква, за да видят какво ще предприеме Китай. Благодаря, благодаря за въпросите. Да. Първият въпрос за ролята на парламентите и бъдещия период. Това е една сива зона за парламентарния контрол, както каза Гай, е основният орган, който ще взема решения по този договор, т.е. ще се решава дали да се изнасят оръжия или не. Всъщност това е правомощие на, на, на държавите членки в Европейския съюз. Имаме някои регионални структури, но в целия свят това е национална компетентност. Естествено, че в Съюза ще има контрол и от страна на Брюксел. Не зная какво правят другите национални парламенти, но британският парламент е много активен, привикваме министрите два пъти годишно, на четири пъти преглеждаме разрешителните за износ и внос. Така че всички парламенти ще трябва да изпълняват своята функция. Но вие сте прав, че е много важно от гледна точка на именно този договор депутатите да разполагат с адекватна информация. В Великобритания, например, има една специализирана инициатива, която събира информация за развитието и приложението на този договор. Има и други интересни инициативи на, на, на, на депутати на, за на глобални действия. Те участваха по време на преговорите за този договор и на, са поискали на, средства от ОНЕ да продължат тази дейност в своите държави и в регионален план прозрачност в центъра на изпълнение на този договор, контрол от гледна точка на националните парламенти. Е, има много механизми за това, но вие сте прав, че депутатите могат да участват много ефективност във връзка с, с решенията за секретарията и за бъдещето на договора. Ще си призная, че не познавам европейските структури, в момента обсъждаме някои теми заедно с държавите в Съюза и преговорите са доста конструктивни сега. Кои са в страни по договора, кои са извън договора, много интересен въпрос. Това, че една държава е на, на член на, на страна по договора, не означава, че се ползва с на, различен режим на, на третиране на член. на първи на, има един критерий на, изисква се на, на държавата, която е подписала договора да на, спазва международното право, ако една държава е член на, на, в тази общност и е страна по договора на, показателят е доста позитивен. Но това не означава, че там не могат да бъдат нарушени човешките права. Така че има нужда <clears throat> от конкретна оценка за всеки случай на износ. И това трябва да се прави от специализирани органи. След това питате на кой за какво отговаря. Да речем, на, на немска или британска или пък индонезийска фирма са нарушили изискванията на договора. На, тук едва ли на, на, на, би участвал секретарията на, по договора. На, това ще бъдат главно на националните на, органи. На, защото ако се опитаме да създадем международен отговор, орган за тази цел на държавите членки са на много различни позиции. Тази функция ще остане в ръцете на държавите страни по договор. Те определено са готови да поемат тази функция. Това се видя по време на преговорите и ще използваме конференциите на страните по договора, за да се уверим, че всяка държава прави необходимото. Питахте за ООН е, и договор отчетите на, на докладите на ООН за човешките права. Те ще бъдат използвани но решенията ще се вземат от е, националните органи при даването на разрешително е, за износ. Е, може би това е задача и за секретарията. Как да използваме опит на не, е, за всички аспекти, където се прилага този договор и информацията и докладите, с които разполагаме, за да могат националните органи да вземат адекватно решение. Благодаря. Има искане от колегата от, по първата тема. Благодаря на господин Пинкел. Благодаря, господин председател. поисках думата, защото стана въпрос в някои от въпросите за това да използваме всички дипломатически възможности, диалог, контакти с трети държави, разработени са специални е, документи е, с съответните е, аргументи, основания, които се изпращат към трети държави с покани да се включат в изпълнението и приложението на този договор. Имам предвид, че това са десетки, стотици срещи, преговори с много държави членки. Е, миналия петък е, е, имаше подобни дебати в Брюксел по този въпрос. Та, държавите, за които питате, са включени в нашия списък за бъдещи разговори и контакти. Питате <clears throat> за щатите. Подписаха на 25 септември. Ратификацията не се очаква да е скоро, но те така или иначе ще се включат в приложението. Русия и Китай се въздържаха при гласуването в общото събрание. Китай е съгласен по принцип на. Има някои процедурни възражения, но мисля, че ще се включи. Русия в момента провежда съгласуване между отделните министерства. Повечето от опасенията на Русия и Китай бяха отстранени по време на преговорите. И ако мога да изкажа моето лично мнение, би било много странно, ако се приеме такъв международен договор, а в него не участват някои от постоянните членове на съвета за сигурност. Благодаря. Последната тема участието на заинтересованите страни. Нека само да споделя, че ние сме поканили представители на кампанията срещу договора за търговия с оръжие да участват в този дебат, те обаче отказаха. И така, с нас е господин Елвин от Amnesty International – отговаря за кампанията за оръжията и безнаказаността. Тук е той. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа парламентаристи, представители на комисията, това, този договор е най-важния в тази сфера 20 Веки това беше подчертено от министра на външните работи на Франция неодавна. Това наистина е една историческа победа. Председателят моли оратора да говори малко по-бавно, а не. Да, аз наистина говоря като че ли стрелям. И а, така, а, с а, това се въвежда един нов щит а, на правата на човека. Може би няма да чета, ще говоря така, може би ще е по-добре. И ще говоря по-бавно по този начин. И така, този а, договор, а, всички ние сме съгласни по този въпрос – това е една победа. Победа, защото не само по този начин се регулира тази търговия, но се въвеждат и отговорности в тази сфера по отношение, особено зачитане на правата на човека. Ясно са поставени тези права в договор, който третира въпросите на търговията с оръжие. 115 е, държави са подписали, 9 са ратифицирали този е, договор. Е, в Европейския съюз Франция на 12 декември приключи процедурата по ратифициране на договора. Обединеното кралство, Германия, Ирландия също, Испания в момента и Белгия и Естония осъществяват тази ратификация. По този начин държавите членки до 4 феврари трябва да приключат с процедурата ратифициране. Това е безспорно, а именно, че договорът ще влезе в сила. Миналия септември Съвета за сигурност на ОНЕ прие резолюция 117, приканваше държавите членки в най-кратки срокове да подпишат и ратифицират този договор. Франция проведе среща на върха с африканските ръководители е, на 7 декември е, беше подчертано, че африканските държави ще подпишат и ратифицират е, в най-близки срокове този е, договор. Е, с азиатските държави също се провеждат е, подобни форуми. Европейския съюз наистина имат огромна решаваща роля, която трябва да изиграят в тази сфера. 30% от износа представлява оръжия, Франция и Великобритания са сред най-големи износители на оръжие. Така че трудно може да си представим, че държавите членки няма, на Европейския съюз няма да се присъединят към този договор. Европейския съюз трябва съответно да въведе подходящите средства за привличане на вниманието върху тази сфера и а, е, така, че да се насърчат държавите да подпишат и да ратифицират този договор. И слушах изказването на службата за външна а, е, дейност, а, е, това, което ще се осъществи в едните три години, това наистина а, трябва да бъде приветствано. А, през 2009-2010 година бяха осъществени и важни действия в тази посока. Този договор не е самоцелен. Да, тук се изложи различни аспекти, свързани с прилагането на договора, организиране на секретарията и така нататък. Има дискусия по работата, която ще извършва секретарията. Също така има дискусия по безпилотните самолети, Тоест, има един процес на хармонизиране, който трябва да се осъществи. И много важно е да се хармонизират позициите на държавите членки на Европейския съюз. Първо, що се отнася до въоръженията, които са обхванати, до приложното поле, Съгласно договора трябва да, да, да изготвят списък държавите членки на тези оръжия, по които, които да бъдат уложени на контрол. И Европейският съюз, именно за да хармонизира практиките, трябва да изготви един по-пълен, по-богат списък Що се отнася до пилотните самолети, има такива в военната сфера и в цивилната. Неодавна френският министр на отбраната обясни в Сената какво представляват тези самолети, но така или иначе по тези аспекти трябва да има една обща позиция на държавите членки. По отношение на трансферите, е, тъй като е, договорът се отнася до внос, износ и прехвърляне или трансфер на конвенционални оръжия, е, през 2003 година изработи такъв текст, но до днес далеч не всички държави членки са се присъединили към тази обща позиция от 2003 година. Така че държавите членки могат да се възползват от влизането в сила на договора, за да направят това. По отношение на износа, а, има държави, които се противопоставят, а, а, Китай, и изрично не иска да бъдат включени всички сделки с нетърговска цел. Така че трябва да бъде ясно какво се включва под износ и в Франция даренията се смятат за част от износа. По отношение на прозрачността, Договорът предвижда няколко елемента, които са свързани с изискването да се изготвят доклади от всяка държава членка. Европейския съюз е приел правилото за изготвяне на годишен доклад. Проблемът е е, че при липса на хармонизирана система за събиране на данни, на хармонизирана методология, е, доклада, е, който се представя в парламента, не е достатъчно представителен за положението в държавите членки. И бихме искали при влизането в сила на договора да се хармонизират и практиките, свързани с прозрачността и да се е, наложи изискването за изготвяне на годишен доклад. Във връзка с това, чрез договора да се наложи хармонизирана практика, свързана с прозрачността. А днес доклада на Европейския съюз обхваща а, само износа, не вноса на въоръжения, на оръжия, а трябва да бъдат включени и тези два елемента в този доклад. Що се отнася до сътрудничеството и помощта, изключително важно е договора да предвиди европейските държави да допринасят за оказване на различна помощ, така че да се гарантират съответните правни рамки за прилагане на договор. Защото този договор е истинска революция. Наистина, колко държави разполагат с система за контрол, около 40, не повече. Така че трябва да се въведат съответните административни процедури, включително и за държави, които нямат такава практика, а държави като тези, които членки на Европейския съюз имат такава практика, трябва да осъществяват. Е, трябва да се е, хармонизират общите политики, е, свързани с износа на оръжия. Това е трудно в рамките на Европейския съюз, защото не всички тълкуват по един и същи начин рисковете – още по-трудно това е в международен план. Но така или иначе Европейския съюз, парламента, държавите членки трябва да изиграят своята важна роля, така че да бъде ефективен, ефикасен този договор. И ако това не стане, няма да може успешно да се прилага този договор в дългосрочен план. Благодаря, господин Елюин. Е, моля да ме извините, че първоначално по-английски произнесох вашето име. Сега към вторият оратор в този пана, госпожа Глория Мартини. Е, член на бизнес асоциация. Това е Благодаря, господин председателю бих желала от името на а, асоциацията искам да благодаря за възможността да споделя мнението на промишлеността. И заменям господин Васадо, който нямаше възможност да присъства. Преди да премина по темата по а, същина иска да каже е, аз да е какво е. Всъщност представляват космическата индустрия, а, седалището не е в Брюксел. 16 големи предприятия представляваме, 27 представителства имаме в 20 държави. Става дума за 170 милиарда оборот и 18 милиона евро инвестирани в научно-развойна дейност. Около 2000 компании, 80 000 доставчици са а, наши членове. Сега позволете да премина към темата. Ние следихме и подкрепяхме а, цялата процедура по подписването на договора. Присъствахме в Нью Йорк през всички фази на преговорите с желанието договора да отразява а, мнението и на космическата промишленост в а, Европа тясно сътрудничество имаше и с правителствата и това може да бъде използвано като образец за работата в бъдеще. За нас този договор е исторически момент, който ще доведе до регламентиране на търговията с оръжие в световен мащаб – ние високо ценим това, че промишлеността, представителите на промишлеността вече са важен фактор, който може да повиши чувствителността към тази тема и ще допренесе за прилагането на договора. Ще обобщя, е, като се спра на няколко основни точки и ще отправя нашето послание. Според нас, този договор въвежда мерки, които целят да предотвратят отклоняването на конвенционални оръжия към държави и а, пазари, а, които са страни по договора и предприемат мерки за пресичане на нелегалната търговия. Поради това ние приветстваме договора, тъй като ние не бихме искали законосъобразната търговия да бъде опетнена от отклоняването на доставки на оръжие в нарушаване на международното право. На второ място, ние смятаме, че този договор ще създаде равнопоставеност, тъй като а, ще има глобално уреждане на търговията с оръжие ще бъдат прилагани критерии за забрана, които са добре познати на производителите в Европа и стандартите е, са много по-високи и контролът е много по-стриктен. Освен това, Договорът е подписан от 154, само три страни са гласували против. Това е най-добрата основа за гарантиране на подписи от всички държави, особено от тези, които са големи износители в момента и биха могли да станат такива. <clears throat> Много е важно да има съответствие с правилата за търговия на вътрешния пазар на ЕСЕ, да не се увеличава административната тежест, която ще трябва да поемат дружествата. Но в същото време ще се въведат по-строги критерии за контрол в страни, в които няма комплексни такива системи към момента. Това е положителна стъпка. Ще бъде увеличен броя на страните, които ще въведат общи мерки за контрол, което пък ще се създаде по-голямо доверие и по-строга уредба на тези въпроси в световен мащаб. Нужно е да бъде намерено решение в тази посока. И за да приключа сега с моето изказване, ще кажа, че ние подкрепяме тази инициатива за договора и процедурите, които бяха спазвани и по-нататъчното изпълнение, защото а, така ще бъде предотвратен но, на доставката на оръжие по нерегламентиран път. Ще бъдат въведени а, равни възможности за а, заинтересованите страни. Ще бъдат въведени много строги стандарти за контрол, така че ние и подкрепяме всички мерки за разширяване на диалога и ще се радвам, ако има въпроси към мен. Благодаря за вашето изказване. И сега имате възможност да задавате въпроси към докладчиците. Барбара Логбилер. Съвсем кратък въпрос имам. От господин Лилар разбрах, че ще има доклад и в този доклад ще бъдат изнесени факти за трансферите на оръжие. Ще има ли информация за това какви заявки са поступили и за какви видове оръжие? В Германия не имаме такива годишни доклади. Но когато изискаме информация, правителството отказва, т.е. те могат да предоставят информацията след извършване на доставката. Ние бихме искали да имаме изпреварваща информация. Няма други въпроси, казва председателя. Не, господин Шолц има въпрос. Може би не е съвсем точно, но а, Докладчикът казва, че силно окоръжава промишлеността в Европа да допринася за усилията за прилагане на договора чрез прозрачност и публично-частни партньорства и тъй нататък. Разбира се, че въпроса трябва да го задам на докладчика. Но аз искам да попитам, смятате ли, че предприятията имат готовност за публично-частни партньорства и това какво би означавало за вас? Опасявам се, че тук има доста сериозни предизвикателства във връзка изказано от госпожа Локбилер. Ние искаме всичко да знаем, иначе гражданския контрол няма да бъде всеобхватен. Така че предприятията биха ли били готови не само да пристъпят към доброволно участие по прилагането на договора, а биха ли се съгласили да има правно задължителни норми за това? Uh, Много хубав въпрос. Нека да дадем думата на производителите. Дали смятате, че и вие отговаряте за приложението на договора? Да. Отговор за възможността за публични и частни партньорства не мога да отговоря в момента, но ще ви изпратя официално писмо от името на асоциацията по-късно. В договора са посочени съответните наши ангажименти. Е, ние сме готови да се свържим с съответните заинтересовани страни. Имаме е, е, специална е, програма. Готови сме да финансираме семинари за информация за държавите членки и други подобни инициативи. Ще ви отговоря офици... официално а, как Amnesty International вижда участието на промишлеността, производителите. Бе, écoutez, je crois да, това участие е от основно значение и Amnesty International, както и другите НПО-та, винаги а, се стремят а, да влекат а, участието на производителите и сме имали многократни срещи с различни а, фирми. А, ясни а, позитивната позиция на АСД. А, трябва производителите да продължават да участват в прилагането на договора. В някои държави има забрана за търговия с оръжие и в всички случаи се очаква участието, активното участие на производителите, както и на неправителствените организации в прилагането на договора и в Латинска Америка, и в Африка. А, за да бъде наистина призната в последствие тази роля, държавите и Европейския съюз трябва да гарантират пълна прозрачност. И а, държавите членки трябва да се споразумеят помежду си и да а, имат ясни определения в този договор. Благодаря. Благодаря. За съжаление, е, нашият докладчик, е, господин Марти, не можа да се присъедини. Берт е, ще го представи сега. Благодаря. Не знам дали ще успея да го заместя, но нека да представя извиненията на нашия докладчик, защото той е е, има затруднения с е, е, пътуването с самолета. Довери се на разписанието, но ето, че все още не е пристигнал. Така че, моли да го извините. Докладчика ще препоръча приемане на този текст, защото е убеден, че договорът представлява голям успех. Нашите експерти ясно подчертаха това, както и гражданското общество, което подчерта необходимостта от пълна прозрачност, което ще подчертая и спазването на този договор. Наистина това е голям успех и той е, трябва да бъде подкрепен. Още повече, че критериите за осъществяване на сделки с оръжие съвсем ясно са разписани. Особено, що се отнася и до трансграничната престъпност, тероризма и опазването на правата на човека. По време на дискусията това ясно пролича, Докладчикът приема, че има и някои слабости в текста. Боеприпасите не са ясно разписани така, както това се отнася до конвенциалните оръжия. А също така и принципа на прозрачност не се прилага за боеприпасите. Бяха споменати различни списъци на оръжия, списъци на, из... на оръжията за износ, които не, са, не включват безпилотните самолети. също така и списъкът на ОНЕ има някои пропуски. при споразуменията с слаборазвитите държави сме възприели по-широк подход. И именно това е стратегическият елемент, на който държим особено много. Що се отнася до критериите, може да се предвиди възможност за допълнително включване на нови критерии, корупцията, например, или социално-економическо развитие – устойчив характер в развитието на отделните държави. Тези критерии, за съжаление, не са включени в текста на договора, но въпроса, свързан с равнопоставеността на половете, беше подчертана. Прилагането на договора трябва да бъде гарантирано в висока степен и тук Европейския съюз трябва да подкрепи други държави в случаите, в които тези държави нямат опит в тази област. Именно в такава посока трябва да се тълкува договора чрез диалог с партньорите. Също така има и значителни предизвикателства. Големите износители на оръжи извън Европейския съюз а, трябва да бъдат а, също а, насърчавани, насърчани а, за ратифициране на а, договора, но знаем колко е трудно а, що се отнася до САЩ, да се осъществи ратифициране от Конгреса. За това трябва да следим заедно с нашите партньори за осъществяването на ратификацията. И трябва е, наистина да се хармонизира политиката в Европейския съюз в тази сфера. Ние трябва да говорим а, е, с, е, единно, а, що се отнася до уражения износ. Също така, трябва да се споменат и механизмите за подкрепа. Това трябва да бъде допълнително обсъдено, да се види в каква степен комисията може да осъществи подкрепа. Има различни е, проблеми, които е, могат да възникнат. И е, това трябва да се вземе предвид, особено при оръжията с двойно предназначение. Наистина трябва да а, се осъществи такова хармонизиране на текста. Също така трябва да обмислим възможността търговските споразумения е евентуално да предвидят клауза за забрана на трансфер на оръжие за масово унищожение би могло да се помисли за такава клауза в наш споразумение по смисъла на договор за търговия с оръжия. И може би в тази посока да се действа за стимулиране на процеса за ратифициране квалификация. Um, Благодаря. С това приключваме изслушването. То премина много успешно и ще бъде използвано на по време на решението за ратификацията на договора от името на държавите членки на Европейския съюз. Благодаря на, на гостите, на специалисти по отделни въпроси. Благодаря на всички на колеги, които участваха. Моля ви, останете в залата. В следващата точка ще обсъдим препоръките и резолюцията по същата тема. Това са точка четвърта и пета. Първо препоръка към съвета на министрите да се ратифицира договора за търговия с оръжие и след това проект за резолюция по същият въпрос. Разполагате с проекто текстовете на двата документа. Сега ще дам думата на, така да се заместник докладчика. Благодаря. Освен въпросът свързан с приемането на текста, остават и въпроса за на държавите членки трябва тук да осъществим връзка между двете. Бихме искали ратификация в най-кратки срокове, която да бъде осъществена от държавите членки. Освен това, бихме искали ясно да заявим, че трябва да се осъществят определени задачи и е, това е, ще бъде ясно посочено в е, резолюцията. Проекта за да се резолюция пред вас. Начало на дебата. Първо на докладчиците в сянка. Не присъстват комисията господин Валкин.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 по двете точки, които обсъждаме, мога да кажа, че комисията приветства предложението на парламента. Бързо прегледахме необходимите документи и на сравнително ранен етап внесохме предложение за решение на съвет на министрите да препоръча на държавите членки да подпишат договор, Надявам се така да продължим по-нататък с ратификацията и молим парламента да даде своето съгласие. Thank you. I have a request from uh, благодаря, Роберт Стърди. От името на, на нашата комисия на, да се изкаже от името на, на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Пропуснах един полет на идване на сам. Съгласни сме с Девид Мартин. Призоваваме на държавите в Европейския съюз да ратифицират договора максимално бързо. След това отчитаме положително, че преговорите по този договор в ООН приключиха успешно. Призваваме държавите членки да се присъединят. По текста за проекта, за предложение, за решение на съвета на министрите не сме съгласни. По принцип сме съгласни. Евентуално ще внесем две или три подредни изменения. За пояснение благодаря. Well, the file, the files are, the, the, both drafts are in your file. Разполагате с а, а, текстовете. Крайния срок а, за внасяне на поправки е 19 декември. Item 6. Точка 6. European Business Centers Европейските бизнес центрове в Азия от нас се очаква устна дискусия по този въпрос. Знаете, че през последните години центровете в Азия, Китай, Индия се финансират от Европейския съюз. Целта е да се помогне на малките и средните предприятия там Резултатите от тази дейност до сега са смесени и положителни и отрицателни, което означава, че комисията ще направи съответни препоръки. Очаква се през следващите седмици и години да бъдат създадени нови такива центрове. Ще дам думата на, на Даняко Спари, НЕП. Благодаря, господин председател, драги колеги. Това е наистина актуален въпрос. Преди няколко години от няколко години са създадени три такива центрове. Добрите новини първо. Всички сме съгласни а, по целите и искаме да постигнем повече, така че нашите предприятия да се наложат на пазара, да се създадат повече работни а, места, Знаем, че няколко държави, включително и моята, работят много в тази сфера, има мрежи, но не винаги това въжи за всички държави членки. Така или иначе Европейският съюз трябва да бъде много ден в тази сфера. Какви полуки могат да се извлекат от практиката на трите центъра, които съществуват, и действат вече? има някои елементи, е, които подлежат на критика в тази дейност, защото се срещат сериозни е, затруднения, що се отнася до съотношението е, качество-цена, състояние ли са центровете да отговорят на очакванията. Моята група обсъди този въпрос, така че да могат да се предвидят в бюджета за 2014 година още нови такива центрове. Така или иначе е, би било полезно с наша подкрепа комисията да обсъди всички положителни аспекти да разгледа успехите и неуспехите, да обмисли как може да се подобри ситуацията и бихме искали и другите групи да ни подкрепят, защото ако наистина успеем да изградим европейска мрежа, това ще бъде в полза на всички – с оглед на вече съществуващите мрежи, така ще можем да засилим сътрудничеството, да създадем конкурентоспособни предприятия. Много важно е да извлечем правилните полуки от сегашната практика, така че надявам се да зададем този въпрос на следващото пленарно заседание на комисията. Благодаря. Имате ли други изказвания? Перт Лангер? А, да. Тези бизнес центрове са важни. Очакванията от тях са обясними. Те създават възможност за сътрудничество и наистина трябва да бъдат подкрепени е, европейските предприятия на трети пазари. Има национални е, центрове от този тип, които е, се създават тук и там. Така че трябва да се запознаем с дейността на тези центрове, да излечем съответните полуки, така че в бъдеще да бъдат ефикасни тези центрове. Сега е време за мнението на комисията. Господин Ханке, благодаря. Аз съм от генерална дирекция ЕВКО. Благодарим ви за проявения интерес по тази тема. Има няколко пулки, които можем да извлечем от натрупания до тук опит. Две оценки вече са правени за Китай и за Индия. Вече е открита процедура и по двете. Взели сме предвид наученото за онези, които започнаха 2013 и онези, които тъкат и ще продължат през 2014 година. Особено внимание се обръща на допълняемостта, а също така и на участието на организацията от държавите членки по изпълнението, т.е. партнирането. Освен това се обръща внимание – и на две дейности, като например информация за навлизане на пазара. Оценките сочат, че там има най-голяма полза. Освен това, тези дейности следва да се осъществяват с в тясна сътрудничество между трите генерални дирекции, в комисията имаме представители от Генерална дирекция предприятия. Това е нещо, на което се обръща доста голямо внимание, така че и очакваме в бъдеще да продължим да си сътрудничим и с парламента. Благодаря. Утре ще гласуваме тази тема. И сега седма точка размяна на мнение с Комисията за защита на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститори и държавата в споразуменията за свободна търговия с Европейския съюз. Инвестиционната политика политика е в изключителната компетенция на Европейския съюз, така че договарянето, подписването на такива инвестиционни споразумения в момента е изключително компетенция на Европейския съюз. Възниква един проблем, който е бил споменаван, а именно при какви условия Европейският съюз може да възприеме альтернативни методи за уреждане на спорове с инвеститори. По-конкретно имаме предвид арбитражните състави. Както знаете, една от първите стъпки, които предприехме по отношение на инвестиционната политика на Европейския съюз е свързана с двустранните инвестиционни споразумения, над 1200 са те на брой и идеята е да бъдат спазвани предвидените в тях разпоредби. Има и нови споразумения, които са самостоятелни, като например с Китай, или пък отделни глави, на по-обхватни търговски споразумения, като съвета или дава мандат за използване на този механизъм или за предвиждане на възможност за прилагането му. Изключително спорен е този въпрос не само вътре в парламента, но и в съвета. И напоследък се превръща в ябълка на раздора в взаимоотношенията ни с неправителствените организации. Трупът се притеснение, не само по отношение на нашите инвестиционни споразумения, но и на споразумения с други големи търговски партньори, като САЩ. Ако се вслушаме в това, което се казва да трябва на самоволантическото търговско споразумение с САЩ и а, Пасифика, има за какво да се притесняваме. Следователно, налага се много задълбочено да се заемем с тази тема тук в парламента. имаме възможност да засегнем всички елементи, за да можем да вземем решение на базата на обстойна информация. Нашите гости днес са от комисията господин Рупер Шлегашмил, което е доста необичайно. Те ще участват в нашите разисквания и така. Давам думата на комисията. Благодаря, професор Морейра. Мисля, че съвсем на място казахте, че се трупат притесненията и затова комисията приветства възможността да се върнем на темата да кажем няколко неща. Смятаме, че е необходим обстоен дебат, както предполагам много от присъстващите смятат и ще се радваме да участваме в този дебат. Имали сме няколко технически размени на мнения. И ще се възползвам от възможността днес да кажа до къде сме стигнали в момента. Ще започна като се върна на нашето съобщение, което е ключово за политиката, която бе обект на широки разисквания през 2010, подкрепена от парламента и комисията в крайна сметка в нашите търговски споразумения в бъдеще ще включваме мерки за защита на инвеститорите и на второ място, но не по-маловажно, важно ще приемем еволюция. Не революция, а еволюция. Т.е. системата ще бъде доработвана с течение на времето. Следва да кажа още нещо и това въобще не е новост. Имаме няколко стотин споразумения. В повечето в тях има такива защити, за мерки за защита на инвеститорите. И вече имаме държави, 9 държави членки, които имат двустранни търговски споразумения с САЩ, които са сходни с всички други търговски споразумения. Има различни правила и мерки за защита и за удържавяване. Така че основното е следното. Ако, европейски, ако а, щатски инвеститор иска да подаде възражение, това няма да е нищо ново. А, случвало се и по девете договора, които имаме. Имаме няколко случаи но нито един не е предвиждал оспорване на европейското право, по-скоро това са спорове свързани с лицензирани. Освен това имаме и енергийна харта и а, на нея също е, са се позовавали, така че ще трябва просто да приемем системата такава каквато е към момента и за това залагаме на елемента на еволюцията. От друга страна, нека не забравяме, че системата носи големи изгоди. Европейските компании са най-големите и потребители извън Европейския съюз. Всъщност именно европейските инвеститори смятат, че в много случаи трябва да прибегнат до защитата на системата по много въпроси. И те го правят защото искат да си спасят инвестицията и работните места да станат в Европейския съюз. Ние сме най-големия инвеститор в света, на други места в света. И разбира се, следва да се позоваваме на тази система. В нашите а, споразумения и аз съм се срещал с колеги, които смятат, че от тях проистичат някакви задължения. Не е така. Имаме само четири основни права, свързани с тези спорове – и това е основна политика, която е насочена срещу забраната на удържавяването без някакво обещетение. Съществува елемента за адекватното съразмерно обещетяване, също така правилата за прехвърляне. Т.е. да можете да прехвърлите своята печалба извън страната и винаги съществува клаузата за равнопоставеност и равно третиране. Ето това са четирите основни задължения, които проистичат от тези клаузи. Защо се отнася до достъпа до пазарите и други неща, като например вътрешната уредба, те не са част от въведената система. И е необходимо да се съблюдават само тези четири задължения. И а, можете само да предявите иск за обещетяване, ако тези основни принципи а, е, са нарушени. Това е различно от положението с а, е, СТО. <clears throat> А, ако е, законодател иска да промени законодателството, така че няма никакви рискове да бъде обесилено вече действащо законодателство сега, ако ще говорим за рискове, и това е ключова тема в обществения дебат, рискове за екологичното право и правото в областта на здравеопазването. Ето, тук именно можем да говорим за еволюция. Когато възникнат такива спорове, може да се пристъпи към арбитраж. Ако арбитражния състав не действа по ясни правила то, и резултата не е такъв какъвто очакваме, всъщност старото поколение държави е, членки, но не всичките от тях съдържат някои двусмислени клаузи. Говори се за пълна сигурност и защита, за равнопоставеност и равно третиране. За мен това е всъщност една възможност да се опитате нещо да постигнете, един вид покана. А, знаковите случаи в момента има такова успорване на а, законодателните актове за тютюнопушенето. пушенето тези е, случаи все още не са окончателно решени. Тя, те са отвъд обхвата на нашата дискусия. Истината е обаче, че винаги съществува риск за оспорване. И там имаме неясни клаузи, затова трябва да намерим решение на тези пропуски. И тук сме се заели с всички клаузи, свързани с а, това. Имаме а, подготвен документ, за да има яснота каква е степента на защита и затова, че обичайното право не може да бъде оспорвано, че равнопоставеността и равното третиране а, може да бъде успорена, ако имаме дискриминация на базата на вероисповедания или други факти, тогава вече може да бъде доказано нарушаване на определено право. И това въобще не е различно от уредбата в САЩ. Там има цял един процес, за да може да се въвежда пълна регламентация и доста далеч са стигнали с ограничаването на възможността за оспорване, да речем, на правото в областта на околната среда. Ние предприемаме стъпки в тази посока, като не променяме например, възможността за косвено удържавяване, т.е ако трябва да използвам нетехнически термин, може да се каже, че инвестицията вече не е жизнеспособена. Та по тази линия бихме могли да намерим решение на някои от проблемите. Същото въжи и за процесуалното право където се стремим към по-голяма прозрачност. Някои ни критикуват, като казват, че още не е ясно какво се случва. В договорите има клаузи за прозрачност, може да се изиска информация и има възможност да се избере арбитражен състав, за да няма конфликт на интереси. Има и редица други процесуални въпроси, по които работим, примерно да няма успоредно производство, едва ли някой ще се радва да чуе, докато тече едно производство в един съд, че тече успоредно производство другаде. Това няма да е възможно. Трябва да бъде направен избор. Работим по всички тези въпроси и усилията ни са насочени към това да има допълнителна изгода – да има същата степен на закрила, но тя да е много по-недвусмислена и да е добре балансирано всичко, когато има а, успорване на правото за а, въвеждане на регламентация. Ако а, се откажем да предприемем каквото и да било и да продължим с текущото състояние, това а, означава да няма никаква закрила на инвестициите или да се търсят. Другия вариант е да се търсят нови правила, да преодолеем някои от неяснотите или пък да останем с старата уредба в държавите членки за уреждане на спорове и както виждаме, когато се използват тези стари клаузи, нещата се протакат. Господин председателю, бяхте много търпелив, но все пак исках по-пространно да отправя нашите послания. За момента ще спра и ако има въпроси, ще се радвам да отговоря. Това бяха само встъпителните ми думи. Нашия интерес диктува да направим по-обстоен дебат, да разберем точно каква е позицията на комисията. Сега давам думата за въпроси. Даниел Каспари, НП. Благодаря. Много е отрадно, че имаме възможност да обсъдим тази тема Наистина е много добре това, че комисията публично и злага ситуацията. Благодаря много на комисията за тази информация, която ни беше предоставена. Наистина би било прекрасно, ако комисията ни информира така по всички въпроси. Е, моята група има три въпроса по темата. Обикновено е, се обсъжда смисъла и ползата от тези клаузи, е, в какъв вид споразумения те се включват, в кои не. И от една страна има държави е, с е, добри аргументи, е, които казват, че няма нужда от подобни мерки. Но когато говорим за споразумението с САЩ, например, може ли да не се включи такава клауза? Там не е така силно необходима. А, ако се водят преговори с Китай, в Китай е, все пак има е, диктатура е, с съответно отрицателно отношение към инвеститорите и ако кажем на комисията обаче, е, с САЩ не е необходимо такава клауза, с е, Китай да. Е, и тогава какво ще ни се отговори? Разбира се, на практика много трудно ще можем да изложим аргументи за подобна позиция – така че може би ще е по-уместно такава клауза да се включва във всички споразумения, така че да защитим инвеститорите си и да не даваме възможност на тези държави, които са против тях, да предприемат пречещи мерки. Надявам се, че в следващото заседание ще имаме възможност надълго и на широко да обсъдим тази тема. Може да се обсъди възможността за организиране на workshop по въпроса и ще спомена това от, на заседанието на координаторите. Също така би било добре да изчерпим всички национални правни мерки защото в правовия ред, който съществува в отделните държави на Европа, е напълно логично да се иска от европейските инвеститори първо да приложат националното си право, а след това да прилагат европейските текстове. Бих помолил комисията да има това предвид. На трето място, обществеността смята, че ще загубим много от свободата си за маневриране, ако разрешим на чужестранните е, инвеститори е, такава е, процедура. В Германия, например, има ядрени централи немски, също така и Атенфал, шведски инвеститор, ползващ много старо споразумение. Това е крайно неподходящ текст и не знам каква е правната ситуация при такова двустранно споразумение, но смятам, Uh наша, че нашата група ще обсъди издълбочено този въпрос. Дали подобни споразумения няма произволно да създадат привилегии за чужестранните инвеститори? И е много важно да няма, от друга страна, дискриминационни мерки. Веден фал както споменах, а, он а, други а, фирма, която трябва да а, закрие своите ядрени мощности. А, всъщност не би е, следвало да се е, предоставят по-големи възможности на чуждестранните инвеститори. Не трябва да се предприемат и дискриминиращи е, действия. Да речем е, някой инвеститор, който инвестира в Латинска Америка и се ликвидира неговото имущество без да му се предостави някаква компенсация. Именно за да се избегнат подобни ситуации, нашата група обръща внимание върху този факт. След изборите трябва да отделим необходимото внимание на всички тези въпроси, които стоят на дневен ред. И много бих искал в близките месеци и седмици да обсъдим задълбочено тези въпроси, а не да ставаме жертва на общественото мнение. Защото много наши фирми работят извън Европейския съюз, създават работни места трябва да продължим обсъждането на този въпрос. Благодаря. Е, Благодаря. Благодаря, господин председател. Питам се, е, кой е двигателя на тази дискусия? А, индустриалните е, среди ни казват, ако а, имаме предвид САЩ или а, Канада нямаме нужда от подобна клауза. Но повечето от държавите членки не поддържат подобна клауза. Така че бих искал някой да ми отговори кой подкрепя такава клауза. По въпроса повдигнат на трето място от Каспари, недискриминиращите мерки. В споразумението се подчертава, че има освобождаване е по силата на ГАЦ, но това не трябва да се прилага дискриминиращо. И означава ли това, че трябва да постигнем едно, една ориентировка на текстовете надолу, така че законодателните текстове да предвидят по-слабите формулировки. По отношение на клаузата за необлагодетелствена нация, как стоят нещата? Когато четем споразумението за с Канада, Оттам има изключени някои елементи, но не и други. Няма ли тук риск. Споменахте, че трябва да се усъвремени моделът. Подобно съвременяване, предвидено в споразумението с Канада, модел ли е за бъдещите споразумения или е някакъв еталон за усъвременяване на текстовете? И може ли е, това равнище да бъде постигнато и в други споразумения? И още един въпрос. Има ли случаи, съвсем конкретни случаи, при които европейски инвеститори в страните от той СР, САЩ по-конкретно, не са постигнали необходимото чрез обичайните правни средства. Защото дискусията по този механизъм може би в крайна сметка ще постави под въпрос цялото споразумение. И има ли смисъл да се обсъжда клауза, от която всъщност няма нужда? ще бъде ли поставен под въпрос цялото споразумение с САЩ? Според мен няма смисъл от това. Е Роберт, Стърти, моля, благодаря на комисията за обстойната информация. Има сериозни безпокойства около включването на подобни клаузи е, в споразумението с Канада. Не включихме такива разпоредби в спогодбата с Корея, което означава, че има нужда от повече прозрачност и в комисията, и тук в тази комисия. Все пак един въпрос винаги се иска защита на инвеститорите, тъй като така имаме известна степен на стабилност, но какво да направим по случая с Аржентина и национализацията на Репсол? Шолц. Благодаря много на комисията за тази богата информация, която ни даде е, по тази тема, която от дълги месеци ни вълнува. И взимам повод казан от колегата Ланге. Бихте ли ни дали конкретни примери, при които европейски инвеститори в някои държави, Канада, САЩ, са понесли щети. Аз лично нямам знание за подобни случаи, но в Канада има много примери на щатски предприятия, които са действали е, срещу някои провинции, е, защото не са били е, спазени съответното законодателство. Или пък случая Шеврон в, в Еквадор. Uh, защото в този случай, след като се е възползвал от съответния закон, в политически контекст се оспорва този закон. А там нямаме комунистическа диктатура, какъвто е случая с Китай. Все пак трябва да се поддържат нормални двустранни отношения и да се има предвид и бъдещото развитие, така че да се привличат и инвеститори, които създават работни места. Трябва да се мисли и в перспектива. Е, с е, оглед на сегашната ситуация, да, трябва да се намери а, е, за решение, но все пак клаузата трябва да бъде дълготрайна, да има устойчив характер. Да, Берн може би няма такава нужда, аз смятам, че нямаме нужда от този принцип. Това, което искаме е економическо сътрудничество и е, да се даде възможност на инвеститора съгласно националните и местните закони е, тогава да се предвиди търговско споразумение – и а, този а, риск е проблем на предприятието, това трябва да бъде посочено. Ако се вземе решение за рязка промяна в сферата на енергетиката в Германия, а, това също трябва да се има предвид. И колегите също повдигнаха този въпрос, така че обръщам се а, към комисията а, как стои въпроса с равното третиране на вътрешните и чуждестранните инвеститори. Разбира се, чуждестранните не трябва да бъдат привилегировани, това трябва да бъде ясно посочено. И трябва да бъде обсъдено. Back to you, of... Uh, комисията имате думата Имаше няколко въпроса. Откъде идва натиска за тези клаузи? Не настояват нито индустрията, нито държавите членки, нито правителствата. Това беше един от въпросите. Имате думата. За отговор. Благодаря, господин председател. Да, отговорите са точно в центъра на проблема. Първият въпрос е, е, беше следния. Може ли да съществува една система, която обхваща само една част на света, а не включва друга част? Не. Естествено, всеки с когото преговаряме в друга държава заявява, че тяхната правна система е идеална. Е, един от нашите аргументи може да бъде, че имаме специална процедура и я прилагаме на всякъде. Това, че няма натиск от страна на директорите на предприятията, не може да скрие недоволството на, в някои случаи на списък с спорове с Канада, например, на регионално равнище на е, е, Канада понякога прилага мерки, които в международен план са явна дискриминация. В Штатите също имаше такъв случай, когато една наша фирма беше заплашена с най-различни неща, защото търгуваха с, с, с Куба, търговска марка. Бяхме спечелили дело в СТО и дори в един такъв случай в Штатите има някои национални разпоредби, които дискриминират на чуждестранни инвеститори еди колко си обещетение на чужестранен доставчик, а, а, няма същото за американски инвестиции. Американците, като дойдат при нас и се установят, казват, ето, това е европейския договор, вече трябва да ме считате за европейски инвеститор, така че всичко, което правят тук, е обхванато от вашето право. Само, че в щатите изобщо не е така. Е, подписваме е, е, споразумение, само че не можем по американската система да го приложим на практика. Така че има дела в щатите за неща, за които никой не си е помислил, че може да възникне проблем, защото всички си смятат, че ето това са щатите, там всичко е уредено и така нататък дори в споразумението за търговско партньорство с САЩ е, има основания за подобни разпоредби. Някъде около 20 спора в щатите във връзка с нафта. Харчат се пари, завеждат се искове, някои от исковете остават без действие и се търсят възможности за установяване, да речем, извън Съединените щати, за да може фирмата да заведе отново дело. Така че след като а, а, има такива случаи, не можем да твърдим, че всичко върви отлично а, между нас и щатите. Вярно е, че а, а, такива спорове не възникват а, кой знае колко често, но а, това, което казах, а, обосновава нуждата от подобна клауза. на Девет държави на корейски, мексикански инвеститори могат да заведат дело по европейското право, пък в други държави членки това не може да се направи, което не е много привлекателно. Говорихме за рисковете. Има и предимства, в щатите е, винаги е ще намерите адвокат, който да ви защитава. Важното е да се облегнете на основателен иск и от тук ползите за, за <laughs> Европейския съюз. За другият въпрос за успоредните производства, онова за което попита господин Каспари – в момента, на, в, който един инвеститор влезе в приложното поле на, на съответната клауза, той трябва да спре предишно производство. Мисълта ми е, тъй като има много представители на Германия, член на 15 на, на, на немската конституция на, дава много по-голяма закрила на, в сравнение с това, на което ние наричаме защита за инвеститорите в случай на експроприация. Но, откровено казано, не знаем как върват нещата. Няма информация за, за това дело, този спор и всъщност не знаем какъв е иска на Ватенфаул. Имаше въпрос за Репсол. Да, американците, а, извинявайте, испанците заведоха а, дело а, срещу Аржентина. А, а, имаше правни проблеми. А, а, а, а, а, ставаше дума за основният акционер. А, а, отнесохме се към съответният орган. А, преговаряхме с испанците на накрая те решиха да минат по линия на това споразумение. След като загубих Аржентина след известно време плати обещетение по, по друг спор, което показва, че дори и след доста години като ефект тези клаузи имат въздействие. Така че не бива да ги подценяваме. Какво ще кажете за аргумента, че тези клаузи дават по-голяма степен на защита на чужестранните инвеститори в сравнение с националните такива? Да, исках да кажа няколко неща във връзка с експроприацията на основните права на недискриминация, трансфер и така нататък. Основният принцип е висока степен, но не по-висока в сравнение с националните инвеститори по материалната част защитат и материалните права сега. Идват следващият въпрос, процесуалната част. Има два способа на арбитраж. Е, е единият. Важното е процесуалните права в тази част да са предвидими, да има съответен механизъм за обжалване, да се знаят сроковете и в никакъв случай чрез неясни клаузи да не се дават повече плава, права на националните инвеститори. Тоест, ако някой е завел иск по международната клауза за защита, той не може след това да, позове, да се позове на националната защита с успореден иск. а, дали е възможност в някои случай а, а, да се предвиди по-експедитивен процес а, да, за чужестранните инвеститори, защото знаем, че националните спорове а, отнемат а, по няколко години, стига се до Конституционния съд. Е, зависи от а, споровете, за които става дума в Еквадор. А, Става дума за 1,3 милиарда с възражения след експроприация на инвестиционна фирма. Международните клаузи дават възможност за по-голяма експедитивност в производството. For the record, I'm playing the devil's role. Благодаря за протокола. А, опитвам се да а, играя ролята на дявола, като задавам такива въпроси. Благодаря. Това то беше края на нашия дебат. А, извинявайте. Шанс. Господин председател, два малки въпроса още, защото се даде пример тук с възможността да се цел. Да, да беше примера с САЩ. Там наистина никога не печели делото чужестранен инвеститор. Но член на 53 на Френската конституция е нещо подобно Става а, а, дума за законодателство, с което инвеститора предварително се е запознал. И необходимостта да се действа в пътя на този механизъм, според вас каква е връзката между частното право, международното публично право, търговското право? А, уикенда бях в Мадрид и всъщност държавата изведнъж е спряла субсидиите за слънчевите панели и много предприятия изпадат в трудна ситуация. Комисията има думата. Смятам, че винаги трябва да държим под око вътрешното право, но има някои основни правила. Тази система вече работи чрез договорите. А що се отнася до френската система е, как това е обвързано с ратификацията, аз не съм специалист по конституционно право, но ще взема предвид вашия въпрос и в системите, да, има сходни разпоредби. Имаше и друг въпрос. Какво ще се случи в Испания с субсидиите за енергопроизводство? Подобен дебат тече и в страната, която с вас познаваме най-добре, защото има хора, които са вложили доста средства в слънчеви панели – а, няма да гадая какво ще се случи в Испания, но тук възниква въпроса за съразмерността. В а, Германия имаме такъв а, термин а, за заварено положение. И да, но това е решение заето от тройката, казва господин Шолц и във вътрешен план Испания не е можела да се намеси. А, Всъщност тройката взима това решение, осъществява намеса и Испания не може да упражни контрол. Да, но разбира се, това правило не въжи само за чуждестранните инвеститори, което споменахте, и за тези, които са във вътрешен план. Комисията. Искам само да кажа, че за нас този дебат е много полезен и някои казват, трябват ни повече такива обстойни дебати. Съгласни сме, можем да организираме работна среща или пък ще отговоря в бъдеще на въпросите, на които сега не бях в състояние да отговоря и ще бъда на разположение на комисията за по-нататъчни разговори. Позволете ме да задам един провокативен въпрос – ако съм наясно с нещата, мога да кажа, че има все по-голяма съпротива срещу този механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави. Как ще се справите с това, тази съпротива срещу механизма? Смятам, че трябва да се опитаме да бъдем убедителни. Правим всичко възможно да се води един просветен дебат, добре информиран дебат и в момента точно това правим. Това е за работата, за която ни се плаща и нашите насоки са в тази посока. И... Аз имам проблем, казва председателя. Аз съм един от малкото, които гласуваха за акта и не ми се иска да съм един от е, малкото, които ще гласуват и за механизма за уреждане на спорове. Благодаря. Утре продължаваме заседанието в 9 часа. Ще имаме заседание при закрити врата за текущото състояние на международните търговски преговори с е, Жан-Люк Дюмарти. Така че утре започваме с заседание при закрити врата.